Dear colleagues, dear colleagues, can... Колеги, мога ли да ви помоля да заемете местата си? We would like to start this session. Бихме искали да започнем нашата сесия. Um, I, I am starting this session just the last warning for those who Последно предупреждение за онези, които искат да използват е, превод. Започваме нашата сесия. Ваше превъзходителства, колеги, скъпи приятели, традиция е за Европейския парламент да бъде домакин на а, началната, откриващата сесия и днес ние ще говорим а, за това как кохезионната политика може да направи Европа по-добра. Йоханес Хан и Мерседес Бресо са заедно с мен тук, за да ви приветства с добри, добре дошли. Искам да поздравя с добре дошли също така и нашите ключови оратори Роди Крацка Цагарополо, заместник-председател на Европейския парламент, Руди Демот, Хосем и Филип Мейстед, председател на Европейската инвестиционна банка. Хосе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия, ще се обърне към нас чрез видеообращение. След изказването на изброените вече лица ще имаме дебат в продължение на един час и накрая ще има обобщаващи бележки от моя страна. Искам да помоля всички, които искат да вземат думата, да предоставят имената си на организаторите е, и те ще ни ги предадат. Благодаря ви много за вниманието. Искам също така да изразя следното. Ние никога не сме били свидетели на толкова силен ангажимент на регионите и градовете а изразен чрез дейността на техните представителства тук в Брюксел. Аз също така смятам, че това е една силно изразена ангажираност на регионите, на местните власти да, вземе, да вземете в свои ръце бъдещето и развитието на Европа. Това е енергията, която Европа от която Европа има нужда. Това е енергията, идваща от европейските региони, от европейските градове. Благодаря ви много за това, че поемате толкова голяма отговорност с такова голямо желание. Ние тук в Европейския парламент се стараем да направим необходимото, за да направим онази макроекономическа рамка, която ще е, създаде възможност за повече работни места и за по-голяма конкурентоспособност. Ние знаем обаче много добре, добре, че Европа има нужда от структурна реформа. Европейската кохезионна политика е изключително важна именно в това отношение. Тя трябва да може да постигне своя пълен резултат. Това е а, основен принцип на европейската интеграция. Кохезионната политика е политика на всички граждани на Съюза. Разбира се, някои от регионите са поставени пред предизвикателството да наваксат сравнение с други, но всички политики а, в а, Европейския съюз а, има именно тази мисъл, че, тя, че трябва да бъдат подходящи и приложими на централно, национално и местно ниво. Ние не трябва да пестим усилията си, за да може в крайен в края на деня да постигнем една по-добра Европа. За да постигнем това трябва да преодолем предизвикателствата заедно. А заедно, защото, територи... нови... защото териториите в Европейския съюз имат нужда от изграждането на мрежи, на сътрудничество, за да създадем нови иновационни центрове в различни региони, за да се повиши общото ниво на технологичност но всичко това трябва да го сравняваме с глобалния контекст и тогава Европа ще ни бъде още по-скъпа териториалният елемент в общоевропейската картина е много важен, защото има неща, които са скрити като потенциал зад националните и дори регионални статистически данни териториалните специфики, сътрудничеството между отделни градове и региони из цялата територия на Европейския съюз и извън неговите рамки са изключително специфични и много ценни. Потенциала на Европа означава, че той трябва да се, да се ангажира и с сътрудничество с други ам, части от света, не само в рамките на Европейския съюз. През 2007 година имаше форум по отношение на кохезионната политика. Поредица от идеи бяха споделени. След дълъг период от консултации Европейският парламент ще разисква бъдещето на кохезионната политика тази седмица. Ние трябва да осъзнаем, че развитието и инвестиционните политики, като кохезионната политика, ще продължат да бъдат много важен мотор, двигател за поставянето на Европа на равни начала в световната конкурентна на среда. Госпожа Мерседес Бресо сега има думата за нейните уводни ремарки. Заповядайте. Благодаря. госпожо председател, госпожо Хубнер, ваше превъзходителство, госпожо вицепрезидентка Краца царапулу уважаеми депутати, господин Демот, господин Мештат. Добре дошли на първото заседание на осмата среща на отворените врати на регионите. Вашето присъствие днес, както и това на 6000 хиляди души, които присъстват и ще участват в различни събития през следните на няколко дни показват колко важни са регионите и градовете и колко важна е Европа за тях. Европа 2020, конкурентоспособност, сближаване за всички региони. Това е, е мотото на тази седмица. Ние подчертаваме политическата амбиция на това съвместно събитие, както и на амбицията на онези, които искат да превърнат градовете и регионите в платформа за сътрудничество. Европа вече има нова стратегия за следващите 10 години. Това е Европа 2020. Целта е да се подготвим за в бъдещето, чрез нея да излезем от кризата, която ни засегна преди две години, въпреки че изглежда по-дълго изпитваме нейния ефект. Не искам да съм песимист, искам да бъда реалист. Кризата все още не е преминала. Ние се нуждаем от участието на държавата, на градовете и на регионите за излизане от кризата. Публичните финанси са поставени под огромен натиск за хората, които са пострадали от загуба на работни места или които имат несигурни работни места, очаква действия от а, а, публичните а, органи. През а, втората половина на 2010 та има разчети, че за всяко новосъздадено работно място се губят а, две такива. Затова Гражданите имат високи очаквания от нас. Ние трябва да запазим известни възможности за маневриране. Ние трябва да продължим да гледаме напред към 2020 и да помагаме на тези, които имат най-силна нужда от такава помощ. Не трябва да бъдем мелодраматични за ситуацията, защото има много възможности в зелената економика и в економиката, която е базирана на знанието. Но ние да отчитаме тревожните сигнали, които идват от няколко посоки, защото залогът е висок. Това са устоите на нашата демокрация. Ние искаме да постигнем висока степен на сближаване на регионите като основа за нашето съвместно съществуване на европейско ниво и на всички нива на управление. Стратегията 2020 трябва да бъде обвързана с конкретни политики и финансиране, за да могат да бъдат постигнати амбициозните цели, които сме се поставени. Ние се ние очакваме при разглеждането на, на бюджета също програмата за интелигентна заетост, развитието на селското стопанство след 2013 всичко това са важни документи, които Европейската комисия трябва да приеме през предстоящите няколко месеца. Те ще определят бъдещето на Европейския съюз. Тези предложения ще са свързани с бюджета Време е съвсем ясно да заявим какви са нашите очаквания от е, този важен етап. Ние искаме да се чуе нашия глас, да бъдат е, изразени нови идеи. Ние искаме да участваме от самото начало. Е, провала на Лисабонската стратегия, участие, по наше мнение, се дължи на недоброто и управление. Европа не може да се позволи да не се вслушва в гласа на регионите и градовете. Нашият глас е вашият глас и той ще бъде чут през едните няколко дни. Ще има повече от 130 семинара, работни срещи. 3000 журналисти ще уча... отразяват събитията. Повечето от тях са от регионалните медии, които са тук в Брюксел. Искам да се възползвам от възможността, тази уникална възможност, за да заявим какво очакваме ние от Европа и какво Европа може да очаква от нас. Бих искала да се възползвам от тази възможност, за да очертая три аспекта на нашия дебат – на първо място, ние не сме наивници. Когато излезе петият доклад за кохезионната политика, ако бъде решено да има кохезионна политика за всички региони, както се надяваме, това не означава непременно, че това ще бъде резултата по бюджета в съвета. Министрите на финансите трябва да знаят, че съкръщаването на бюджета за сближаване не е добър вариант. Ние се нуждаем от аргументи, които отиват по-далече от прости изчисления за нетните плащания. Тези аргументи могат да бъдат предоставени от регионите и от градовете, които трябва да прилагат структурните фондове. Кой освен нас може да говори за опита и за успеха на базата на финансиране от Европейския съюз. Ние очакваме конкретни резултати от тази политика. На второ място, както е подчертавано от Европейския парламент и от Комитета на регионите, политиката на сближаване не може да бъде оставена само на базата на координация между държавите членки. Трябва да се спазват основните принципи – концентрация, интеграция, включването на различни области за намеса, партньорство между институциите и социалните партньори на базата на обща стратегия, която да включва всички нива на управление. Последните оценки показват, че тези принципи са по-ефективни, отколкото индивидуални политики – насочени към е, отделни сфери. Не случайно Лисабонският договор подчертава, че економическото и социално сближаване на Европа не може да пренебрегва териториалното измерение. На трето място, не е достатъчно нашите знания, нашите послания да се ограничават само до малки е, групи на лица, които са тясно свързани с е, тази дейност. Европейските средства не могат да останат в ограничени кръгове. Много неща са направени, за да бъдат публикувани резултатите от политиката на сближаване на Европейския съюз. В тази връзка тази среща е израз на местното измерение. Ние използваме а, лозунга а, който ще бъде прилаган в рамките на тези 130 различни събития, които ще се организират през тази седмица. Още много неща могат да бъдат направени. Всяка година ние а, правим оценка на проведените открити дни а, и търсим начини за усъвършенстването ми им. Европа е важна за всички. Според Жак Дерол, Европа е като велосипеда. Ако не въртите педалите, можете да запазите равновесие само за кратко. Регионите могат да допринесат за развитието на Европа. Нека да го направим. Надявам се, че през тези дни ще се стигне до полезни резултати не само за регионите и градовете, но за Европа като цяло. Благодаря ви за вниманието и благодаря, че дойдохте, за да работим заедно. Uh, uh, благодаря, uh, госпожа Мен. Сега искам да покана комисарят по регионалната политика Йоханес Хан да се обърне към нас. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, дами и господа. Ай, сърдечно ви казвам добре дошли на откритите дни на регионите и градовете в Брюксел. Радвам се, че тук присъстват толкова много представители на местните власти, на регионите, на градовете, представители на академичните страни, представители на бизнеса и разбира се на медиите. Радвам се да кажа добре дошли на представители на страни извън Европейския съюз Бразилия, Русия, Индия, Аржентина, Армения. Ние придаваме голямо значение на политиката на регионално развитие. Те проявяват жив интерес за това как ние прилагаме нашата регионална политика. Всичко това свидетелства за голямата популярност на, на това мероприятие. Над 160 мероприятия из цяла Европа, над 100 на семинари. Несъмнено всичко това ще допринесе за успеха на откритите дни. И договорим за стратегията 2020 е много уместно сега. Знаем, че Европа преживява економическа и финансова криза и признаците за възстановяване са още много крехки. Не можем да бъдем самодоволни, трябва да ясно очертаем приоритетите си, да създадем повече работни места, да увеличим конкурентоспособността си, да довършим изграждането на единния пазар работата по стратегия 2020 трябва не само да подпомогне възстановяването, но да ни помогне да изградим една нова, по-интелигентна, по-всеобхватна економика. Регионите и градовете трябва да изиграят решаваща роля в тази работа. За да постигнем амбициозните цели на програмата 2020, къде ще инвестираме 3% от БВП в научно-развойна дейност. Ще бъдат отделени средства за образование, за намаляване на бедността и така нататък. Всичко това трябва да бъде преобразено и отлято в регионални цели. Всеки регион има да играе своята роля, за да се постигнат тези амбициозни цели. По този начин ще се объединят усилия на представителите на публичният и частният сектор. Откритите дни е отлична платформа за размисъл за това как можем заедно да изградим нашето бъдеще, как по-добре можем да сътрудничим, как по-добре да сътрудничим общественият сектор и бизнеса. Както знаете, ще представим нашия доклад за сближаването и бъдещето на политиката на сближаване идния месец. Това ще бъде началото на един широк процес на консултации. Ще има форум по въпроса на сближаването през януари, за да може регионите да се подготвят за по-нататъчната работа в един променящ економически пейзаж. По този начин ще чуем гласа на регионите и други заинтересовани страни каква да бъде политиката на сближаване в бъдеще. Нашите партньори от Комитета е, на регионите е, ще продължат да ни помагат, ще продължат да участват. Това се отнася и за нашите колеги от, економи... от свет... Европейският парламент, чието доклади играят много полезна роля в нашата работа. Искам да поздравя Белгийското председателство за професионалното организиране, за тяхният ангажимент – за изпълняване на целите на нашата политика. Надяваме се, че те ще ни помогнат и в процеса на приемане на регламентите идната година. Ние ще трябва да работим заедно. Ние сме по-силни в своето многообразие, но ще постигнем по-добри резултати, ако интелигентно и разумно координираме нашите усилия. Имал съм възможността да пътувам и посещавам различни региони. Виждам какъв огромен брой проекти се изпълняват с помощта на нашата политика за сближаване. Нека използваме възможността сега, през тези открити дни, да обменим информация тези няколко дни на работа в Брюксел. Благодаря. Благодаря, комисар Хан. Искам да помоля сега Роди Краца а, да се обърне към вас с няколко думи. Ah, господин комисар, отговорен за регионалната политика, скъпи господин Хан, госпожо председател на Комитета на регионите, госпожа Бресо. Господин председател на Европейската инвестиционна банка, господин Мейстад, господин министър-президент на Валонската на Валония, господин Демот, госпожо председател на Комисията по регионалните въпроси и бивша комисарка, отговорна за регионалните въпроси, скъпа госпожа Хюбнер, скъпи колеги, дами и господа. За мен е, е, е голяма чест да бъда сред вас днес в качеството ми на заместник-председател на Европейският парламент и, е, и да представям нашата институция на вашата среща и нейният председател, господин Бузик. А, а, а, тази осма Европейска седмица на регионите и градовете. Тази инициатива, която се роди през 2003 година, те се организира съвместно от Комитета на регионите и от Генерална дирекция по регионална политика на Европейската комисия в сътрудничество с 244 региони и градове и 33 различни а, различни тя ни дава възможност да обсъждаме по уникален начин на високо ниво бъдещето на регионалната политика и политиката на сближаване. Тя ни дава възможност също така по-добре да вникнем в многообразието, богатството и възможностите на европейските региони. Скъпи приятели, политиката на сближаване представлява е една от основните цели на нашия европейски проект. Преди всичко, тя изразява по най-видим, по най-ясен и осезаем и, а, а, и, и, и измерим начин нашата солидарност. Целите на кохезионната политика винаги са били да допринася за социално-економическото развитие на страните членки и на регионите, най-слабо развитите региони в Европейския съюз, като същевременно помага за конкурентоспособно и устойчиво развитие на всички европейски райони, като помага за териториалното, социалното и економическо а, интегриране. Политиката на сближаване а, непрекъснато се приспособява към новите реалности, а, към различните а, различия между а, регионите – изискванията на периферните райони, регионите, които преживяват промени в економическата си структура, островните региони и така нататък. Регионалната политика довежда Европа до гражданите. Е, тя партнира на различни нива с всички европейски структури. Тя е видима и достъпна за всички. И за това тя е една от любимите така, политики от, на нашия Европейски парламент. Европейския парламент значително допринася за създаването на политиката на сближаване през периода 2007-2013 година. Особено като се има в областта на междурегионалното и транснационално сътрудничество, като поставяме ударението върху освояването и използването на фондовете, създаване на работни места, защита на околната среда, без да забравяме иновациите, поощряването на творчеството, еднакво, еднакви възможности и социалната интеграция. Неодавна възникнаха новите предизвикателства в економическата и финансовата област, бе станаха необходими нови мерки за по-бързо изпълняване на съответните програми на политиката на сближаване в периода 2007-2013, за да се мобилизират и използват всички ресурси и средства, които ще дадат възможност ефикасно да се подпомогнат националните и регионални усилия за възстановяване. В това отношение, във връзка с това, парламента подготви доклад и прие резолюции относно своят принос към регионалната политика и борбата с економическата и финансовата криза в рамките на а, а, цел, на втора цел. А, като докладчик по този въпрос, аз също имах възможност да допринеса за изработването на тази важна инициатива. Дами и господа, осмието издание на Откритите дни се провежда в съответствие с нашите цели за 2020. Сътрудничество и интеграция за целия регион. Стратегията – а, изисква устойчиво, интелигентно, солидарно а, взаимодействие. На мястото политиката за сближаване е абсолютно необходима за успеха на тази стратегия, както а, го порази господин Марио Монти, когато представи своя доклад за нова стратегия за единния пазар. Стратегията 2020 потвърждава, че политиката на сближаването е, е част от главните приоритети на Европейския съюз и че структурните реформи представляват един от основните механизми за постигане на стратегическите цели на вътрешния пазар, включително социалното приобщаване. Регионалното измерение трябва да вземе под внимание всички предложения а, за прегледа на бюджета на Европейският съюз и новата финансова рамка. Една силна, добре финансирана регионална политика, която обхваща всички е, региони на Европа, е абсолютно непременно необходимо условие, ако трябва да постигнем нашите економически, социални и териториални цели взаимното допълване, по-ефикасната координация на местните, националните бюджети е абсолютно необходима, за да постигнем нужните резултати. Необходимо е да се подчертае значението на гъвкавостта, за да можем по-добре да се приспособим към регионалната специфика и да приспособим усилите на нашите региони, като им помогнем да преодолеят социално-економическите и териториални различия. Това се отнася особено за а, а, граничните, периферните а, региони и а, региони онези региони, които имат специфични а, географски и други особености. Много важно е, е и градската, градското измерение на нашата политика. Градовете днес е, играят много важна роля, е, много динамична роля в развитието на регионите, към които принадлежат. за, и, и, е, е, е, реалността е различна на различните места е много пъти твърде сложна. Затова е абсолютно необходимо през следващият програмен и финансов период да се предвидат необходимите ресурси за а, инвестиране в, в градски и, и крайградски райони и да имаме една политика за градовете, която да е последователна и интегрирана в останалите ни политики необходимо е да се отчете местното измерение, което може да привнесе значителна добавена стойност. Това може да стане само ако тази политика бъде а, замислена и изпълнена с помощта на местните умения и знания. А, е, всичко това изисква координиран, а, координирани действия на различните региони. И за това мероприятия като днешното, като 8-та Европейска седмица на регионите и градовете, са толкова ценни. Тук се срещат представителите на регионите, на градовете, на европейските институции, срещат се специалисти от академичните страни, от цяла Европа. И това показва голямото значение на нашата среща. Тя позволява полезен обмен на добри практики и да се създаде добавена стойност при прилагането на нашата политика, подпомага ефективното сътрудничество между европейските региони. Позволете ми в заключение накратко да очертая целите на Европейският парламент за политиката на сближаване след 2013 година. Новата архитектура предполага режим на преход, който ще отчете миналият опит и най-последните економико-социални тенденции в отделните региони. Необходимо е по-добра законова уредба, опростяване на законите и правилата, за да могат да използват, се използват структурните фондове така, че да се гарантира прозрачност и, по-голяма ефективност. Дами и господа, скъпи приятели, вашите идеи, вашите предложения, които ще се родят от, от, от настоящите дни ще ни помогнат да изпълним по-ефективно целите на нашата регионална политика и политика на сближаване. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря за вашия принос. Желая ви плодотворна работа. Благодаря, госпожо председател заместник-председател, а сега министър-президента на Валония има думата. Мерси, мадам президент. Госпожо председател, благодаря. Госпожо председател на Комитета на регионите, е, е, е, госпожа комисар по регионална политика, госпожа господин Мейстат. За мен е голяма чест да представлявам Белгийското председателство на откриването на това осмо издание на Европейската седмица на регионите и а, градовете. Това е много смислена среща, защото тя ще помогне за мобилизирането на усилиите, защото тя е плод на сътрудничеството между Комитета на регионите, Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия 245 градове и региони от 34 страни, банковия сектор, света на бизнеса и предприятията и разбира се гражданското общество, всички те са представени тук. Няма никакво съмнение, че за 8 години откритите дни а, вече а, спечелиха а, признанието си градовете и регионите показват своя интерес към общностната политика на Европейския съюз и играят активна роля в конструктивният е, и устойчив диалог между гражданите и европейските институции. Като привличат вниманието на обществеността към най-главните предизвикателства, пред които сме изправени – като продължават да укрепват сътрудничеството си чрез обмен на добри практики. За мен е голямо удоволствие да присъствам днес тук, защото а, председателството на съвета е чест и привилегия и за всички страни, и за, особено за една страна, федерална страна като Белгия. Това дава една извънредна възможност за федералните общности да се включат в международния живот, да покажат своите възможности. Председателството на Европейския съюз също така е една възможност за нашите партньори да си припомним високата степен на федера... автономия в рамките на белгийският федерализъм, но също така и възможностите различните части в този федерален организъм да участват на международната арена. Ако трябва да се избере тема, тя е, е, е конкуренция, но също така и кохезия, сближаване. Е, това е един от главните приоритети на, на, на бългийското председателство. бъдещето на политиката на сближаване за след 2013 година е също така много важно. Европа е изправена пред период на преобразование. От една страна това проистича от кризата, която Европа преживя, криза, която доведе до безработица, задълбочи социалното неравенство. Но също така тази криза показа структурните слабости на европейската економика. Този период на преобразование също така се дължи на необходимостта Европа да отговори на дългосрочните предизвикателства, липсата на достатъчно ресурси, глобализацията и така нататък. Именно в този контекст, дами и господа, Европейския съвет напомни, че целите на териториално, социално-економическо сближаване остават в сърцето на европейския проект. Политиката на сближаване играе важна и ще играе важна роля за а, а, нашата връзка с нашите граждани, за цялата територия на Европейския съюз. Структурните фондове са мощен фактор за а, сближаване на различните части на Европа, на нейните градове. Използването на тези фондове дава възможност да се използват структурни инструменти, които имат дългосрочен положителен ефект върху економиката и економическото развитие на Европа. Освен това, структурните фондове могат да бъдат един от основните фондове за прилагането на Европейската стратегия 2020. Затова абсолютно необходимо е чрез европейските структурни фондове ние да позволяваме, да продължаваме да укрепваме нашето сътрудничество като продължаваме да градим една добре балансирана Европа, чрез политиката на сближаване, което е един от главните приоритети на програмата на Белгийското председателство. Господин комисар, госпожо комисар, дами и господа, нашата среща се провежда в символичен момент за политиката на сближаване. Само след няколко седмици Европейската комисия ще приеме петият доклад по въпросите на сближаването. Този доклад ще направи подробен анализ на сегашното положение и ще очертае километричните камъни на нашето бъдещо развитие. Как да се допренесем към стратегическите, да изпълняваме стратегическите цели на Съюза, как да свържеме нашите усилия с политиката на трите членки и другите европейски политики какво ще бъде бъдещето на политиката на сближаването след 2013 година. От своя страна, след представянето на петия доклад, Бългийското председателство ще организира неформална среща на европейските министри, които отговарят а, за а, а, регионите. Това ще бъде на 22-23 ноември в Лиеш. И искам да подчертая, като представител на Белгийското председателство, върху значението, което отделяме на политиката на сближаването и на регионите. Дами и господа, вие ще имате възможност да очертаете е, контурите на бъдещата политика на сближаване. Как да се постигне по-добро равновесие териториално и регионално в Европа. Трябва да потърсим отговорите какво може да ни допренесе а, политиката на сближаване, като има предвид и предизвикателствата, при които днес е изправена Европа в економическо, социално и друго отношение, като осигурим съсредоточаване на нашето внимание върху няколко най-главни цели, които се лежат в основата на нашата програма за 2020. Ще искаме да си изясним какви са приоритетите на политиката на сближаване така че тя да може да подкрепи иновациите възоснова на една политика, възоснова на знанията. Повече работни места, повече умения, по-добро социално приобщаване. Каква да бъде политиката на сближаване, за да бъде тя устойчива в рамките на стратегията 2020? Как може Европа да бъде по-зелена, по-конкурентоспособна, като използва по-рационално ресурсите, с които разполага? И в заключение, дами и господа, искам да привлека вниманието ви върху приоритетите за а, сътрудничество и териториално а, а, координа, координална координация, на което Българско председателство отделя специално внимание. Ние имаме подобна, подобна цел, отнася се за инструмент, който ще даде допълнителна добавена стоеност изграждането на европейските мрежи, създаването на по-добри условия за сътрудничество, обмен на опит, всичко това ще бъде обсъдено в рамките на вашата среща и по-нататък след издаването излизането на доклада на комисията. На 30 септември и на 1 октомври беше е, е, организирана среща в Турне, е, което беше е, на част от децентрализираните инициативи на е, откритите дни. Госпожо Хюбнер, е, господин комисар е, Хан, е, благодаря ви за вашето участие в, е, тази среща. По време на тази, конферен... на тази среща бяха обсъдени темите на териториалното сътрудничество и стратегията 2020 а също така и преразглеждането на регламентите по отношение на териториалното сътрудничество в Европа. Бяха направени конкретни предложения и а, докладът ще бъде на разположение на всички, които се интересуват от него. Дами и господа, Лисабонският договор а, признава ролята, която регионите а, е, играят в Европа поради е, централната роля на принципа на, субсидиар, принципа на субсидиарност. Ролята на местните и регионалните власти само по този начин може да бъде укрепена. Искам да е, кажа, че вярвам в важната мисия на диалогът между институциите. Може да разчитате на Бългийското председателство която ще продължи да улеснява този диалог между европейските институции. Искам да ви благодаря и да пожелая успех на откритите дни. Благодаря, господин министр. А сега бих искал да дам думата на господин комисара Архан, който ще а, представи а, видео а, посланието на Жозе Мануел Барозо. Господин Барозо ме помоли да подчертая колко много съжалява факта, че не може да присъства днес, защото цени изключително много контакта си с а, всички региони и техните представители в Европа. Ето чуйте неговото послание. Дами и господа, много исках да участвам а, в откритите дни 2010, както съм правил през предишните години, но за съжаление ми е невъзможно да бъда с вас днес, за което искрено да съжалявам. Ето защо аз настоявах да ви изпратя това послание. Европа беше под напрежение през последните две години поради економическата и финансова криза. И все пак трябва да се каже, че ние успяхме а, да из... намерим подходящите решения. Ние успяхме да се справим с проблемите в техния корен, чрез укрепване на економическото управление и координирането на економическите политики, чрез финансово регулиране заедно ние можем да постигнем много. За съжаление, безработицата все пак е доста висока, но поне спря да се повишава. Трябва да ускорим сега своите усилия. Ние трябва да постигнем резултатите а, в рамките на целите Европа 2020 и най-важните нейни инициативи. Нашата цел е да се постави социалната пазарна економика отново а на онези здрави релси, които ще ни осигурят интелигентно, устойчиво и включващо, приобщаващо развитие. Ние трябва да подготвим онези условия, които ще ни дадат възможност а, за интелигентното и правилно развитие в Европа, както териториално, така и урбанистично. Първо, прегледа на бюджета на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи своите основни идеи по този въпрос съвсем скоро. Второ, дебата за периода след 2013 година и развитието на е, политиката на сближаване – тези две ключови неща ще са истинското изпитание за нас. Аз обаче искам да направя едно нещо съвършенно вярно. Основните принципи на кохезионната политика няма да се променят. Това е политика, която, която е истинско изражение на европейската солидарност, която е в сърцата на всички нас и в нашия интеграционен процес. Кохезионната политика ще остане стратегическа политика за Европейския съюз. Заедно ние трябва да търсим онази синергия, която ще ни доведе до успеха на стратегията Европа 2020. И така, скъпи приятели, наистина се радвам, че ще имате възможност да разисквате всички тези въпроси заедно с а, а, целият ваш опит и с всички ваши планове а, в продължение на тези 4 дни. Аз очаквам да чуя какви ще са резултатите от вашите дискусии. Ето защо аз мисля, че ние трябва комисията и регионите, а да засилваме още повече нашия диалог. Имате възможност а, да ги а, дискутирате през тези цели 4 дни. Очаквам да чуя какви ще бъдат резултатите от вашата а, дискусия и ви желая плодотворни и успешни открити дни. Благодаря. Yeah, Както забелязахте, колеги, основните неща бяха споменати от председателя Барозо, но това, което искам да повторя е новия бюджет на Европейския съюз и кохезионната политика след 2013 година. Това е много важно послание. Ние винаги а, тук събралите се сме знаели колко, важно е, колко важна е кохезионната политика. Тя има жизненно важна роля а, за интелигентното а, а, и приобщаващо развитие на всички части на Европейския съюз. Всички региони са вече правилно насочени към изпълнението на стратегическите цели 2020. Например, високо скоростни интернет, доброто образование и много други. Но днес в, ние трябва да не забравяме, че трябва да задържим инерцията, която сме натрупали и да я увеличаваме. Не трябва да се разпростират средствата на твърде много а, широта и широчина, защото те няма да са достатъчни за нищо. Докладите за оценка показват, че има още много предизвикателства пред нас и кохезионната политика ще продължи да предоставя онези аргументи, които само тя може да предоставя именно като изпълнява успешни действия. По отношение, по отношение на концентрацията, председателя Барозо показва, показа вече, че наистина трябва много да съсредоточим всички свои усилия и внимание, а за да можем да постигнем стратегическите цели. Приоритетите на Европа 2020 са а, свързани с всички региони и целите на всички региони са свързани с стратегията Европа 2020 след три генерации програми ние би трябвало да можем да обясним на данокоплатците съвсем ясно какви средства за какво в сферата на кохезионната политика са били похарчени, какво е постигнато. Ето защо всеки регион трябва да си формира цели, които са достижими и които а, са оправдани защото това означава много отговорност, много а, отчетност и а, много прозрачност. В крайна сметка не трябва да забравяме, че глобалната економическа криза направи поне едно нещо много важно. Не може нищо да бъде в сферата на абстрактното, когато става въпрос за финанси и а, за структуриране. Всичко е взаимосвързано в нашия а, живот. Ето защо дори една държава, ако ам, е, отслабне, а всички останали 26 също отслабват. Ето защо ние трябва м, да насочим усилията си към възможно най-ефективните инвестиции, които заедно да решим кои са. трябва да опростяваме своите процедури и да ги правим по-ефективни. Как да направим кохезионната политика още по-достъпна за всички региони и най-вече за онези, които изостават? Всички тези въпроси обаче са само предварително условие а, за успешната в бъдеще кохезионна политика. Всичко това зависи само и единствено от колективната ни способност да убеждаваме националните правителства и критиците на тази политика, а, че трябва да сме заедно, за да постигнем онова, което касае всички ни. Благодаря за вниманието. Уважаеми колеги, искам сега да дам думата на Филип Мейштадт, председател на Европейската инвестиционна банка. Искам също да използвам тази възможност, за да кажа, че без Филип Мейштад през последните години европейската политика на сближаване нямаше да може да въведе толкова много новости в финансирането. Искам да благодаря на Филип и неговите сътрудници. Моля ви, кажете нещо хубаво за вашите планове за бъдеще. Благодаря, Данута. госпожо председател на Комисията по регионално планиране, госпожо председател на Комитета на регионите, госпожо заместник председател на Европейският парламент, господин комисар, господин председател на моя регион Валония. Благодаря че, още един път, че ме поканихте и особено съм щастлив, че изборът на тема а, а, тази година е много уместен. Регионалната конкурентоспособност. Това наистина е ключов елемент за успеха на нашата нова стратегия за е, Европа 2020. А, развитието на Европа а, и на нейните региони е е, един от приоритетите на нашата банка, още от нейното създаване през 1958 година на миналия век, е, чрез Римския договор. Целта е да се насърчава економическото и социално сближаване. Целта е да се отдаде приоритет на проекти, които са свързани с регионите, които са свързани с сближаването. Има широка сфера на дейности през последните няколко години. Те ни засенчват по никакъв начин тези приоритети. Местните и регионални власти днес продължават да бъдат най-важните ни партньори и ние ги подкрепяме в по различен начин, чрез преки заеми, които предоставяме на регионите и на градовете, както и чрез съфинансирането на дейности, частично финансирани от структурните фондове на Европейския съюз чрез техническа помощ, а напоследък и чрез финансов инженеринг. За да ви дам известна представа, през последните три години 2003-2009 сме финансирани заеми за проекти в региони, региони в размер на 66 милиарда евро което е 40% от общият обем на заемите, които предоставяме. Търсим добър баланс между 15-те стари членки и 12-те нови. Всички държави членки получават по-голям дял но от гледна точка на глава от населението, новите държави членки получават а, повече средства. Освен това, има редица съвместни инициативи, които бяха стартирани заедно с Европейската комисия, когато Данилта Хъбнер беше комисар, отговаря за регионалното развитие. Биха искал да спомена две от тези инициативи. Джасперс, това е техническа помощ за подпомагане на новите държави членки в подготовката на големи инфраструктурни проекти, които се подкрепят от структурните и от кохезионния фондове. И е, другата инициатива Джесика, това е друга съвместна инициатива, която подпомага местните власти в подкрепа на инвестиции в устойчиво е, развитие. Стратегията Европа 2020 дава нов импулс, нова ориентация на политиката на сближаване на Европейския съюз, като отчита същевременно важната роля на европейските региони и е, общини. Е, засилването на инвестициите в е, научно-изследователска и развойна дейност, в енергетиката, подкрепата за економика базирана на знанието и на малките и средни предприятия ще доведе до подобряване на конкурентоспособността, което от своя страна ще доведе до реализиране на стратегическата цел за интелигентен, устойчив и цялостен растеж. финансирането на научно-изследователски проекти може да се сблъска с а, такива пречки, като сложност на проектите, технологии, различен опит, а, трудности, а, изпитвани от финансовия сектор през последните години, нежеланието от страна на банките доста често да финансират неосъзаеми активи. Има множество причини. Затова ние считаме, че е важно европейските институции, като Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, да работят съвместно с Европейската комисия за създаването на редица инструменти, целящи да подобрят достъпа до финансиране. Искам да спомена два от инструментите. Джереми, който предоставя възможност да се използват безвъзмезни средства, структурни фондове за револвиращи средства, които да се предоставят на малки и средни предприятия чрез предоставянето и на гаранции и също инструмента за споделяне на риска в научните изследвания. Това е съвместен инструмент на Европейската комисия, на Европейската инвестиционна банка, целящ да подобри достъпа до финансиране за научни изследвания. Споменах, че тази инициатива е отворена също и за регионалните и местни власти. Някои от вас вече са намерили начини да се ползват от тази възможност която е на разположение за а, инвестиции в научно-изследователски институти и други подобни инициативи. В а, регионите, а, които се ползват от стру, фондове за сближаване, се подкрепят инвестиции, които се управляват от местните власти – ние работим заедно с комисария Хан и неговият екип, за да подобрим ефикасността на тези финансови инструменти. И в заключение, дами и господа, искам да се спра на нещо, което е според мен особено важно. Както вече го посочиха и предишни, преждеговорившите, политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от новата стратегия Европа 2020. Не трябва да се забравя, че е, стратегията 2020 има три стълба. Имаме нужда от интелигентен е, растеж. Имаме нужда да инвестираме повече в научно-развойна дейност и в образование. Несъмнено, имаме нужда от устойчив растеж. Растеж, който отчита нуждите на околната среда, който използва по-ефективно природните ресурси. Несъмнено е така. Но имаме е, нужда от е, е растеж, който не оставя никого извън борда, е, който преобщава всички и е, е, е, стратегията 2020 не е, целта е не само богатите да станат още по-богати, силните да бъдат още по-силни. Не това е целта на тази стратегия. Ние трябва е, да се погрижим, защото нито една социална група, нито един регион да не остане зад борда, да не бъде засегнат от това, да не бъде включен в това развитие. И за това ние заедно с нашите, помощта на нашите акционери, с помощта на Европейската комисия, с помощта на европейските региони, ще работим за да осигурим едно по-динамично развитие, но също така и по-добре балансирано. По-добре и балансирано и по-динамично развитие на Европейския съюз. Благодаря. Much, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички оратори. А сега ще отстъпя председателството на Марка Роджерсън и се надявам, че той ще успее да сътвори някакво чудо и в ограниченото време, което имаме, ще може да даде думата на всички. Госпожо Хъбнер, благодаря ви много. Да, действително, дами и господа, време е сега да дадем думата за изказване от залата. Вече редица от вас пожелаха да взема думата. Унези, които не са го направили, все още имат възможност да, да попълнят формуляри и да го предадат на някой от разпоредителите. Ще ограничим времето за изказване до две минути. Моля да го спазвате. А, има трима президенти тук, заместник пред, председател и а, председател. И всички ние ще внимаваме да спазите регламента за две минутни изказвания. И сега искам да дам думата на господин Майкъл Шнайдер, председател на НЕП е в Комитета на регионите, за първо изказване от залата. Господин Шнайдер, имате думата. Дами и господа, господа председатели, господин комисар, за мен е удоволствие, че съм тук на тези дни на отворените врати за 8 пореден път е, провеждат се различни демонстрации, семинари, които показват ангажимента на регионите и градовете в е, Европа за е, Европа и приноса, който можем да дадем за бъдещето на Европа. Представенията, които чухме до сега, ни показват, че по време на тези дни на отворените врати ще говорим за стратегията 2020, в частност за политиката за сближаване. Ние разглеждаме през последните месеци този въпрос задълбочено. Лисабонската стратегия не постигна своите цели, защото регионите и местните власти не бяха достатъчно ангажирани. Ние вярваме, че трябва да се извлечем полука от това. След няколко месеца след въвеждането на стратегията 2020, обаче имаме съмнение дали са извлечени такива полуки от предишния ни успех. Стратегията съвсем слабо засяга ролята на регионите и местните власти. В държавите членки забелязваме, че има дебат за ангажирането им, но е пропуснато много време този дебат е в самото си начало. Благодарен съм на Белгийското председателство за това, че отправи към комисията Комитета на регионите да изготви становище по бъдещето на кохезионната политика. Ние искаме да включим в дебата нужната от създаване на териториални пактове за реализирането на управление на различни е, нива и различните нива да бъдат е, ясно записани в е, закон. Нищо не трябва да бъде оставено на случайността. В други области програмите за национални реформи са нужната рамка. На трето място, Комитетът на регионите ще продължи да разработва платформата си за наблюдение на стратегия 2020, като дава регулярен принос за това по какъв начин се прилага стратегията, какво би могло да се подобри. Двете минути изтекоха. Благодаря, господин Шнайдер. Anders, Um, да, наистина силен глас е в полза на териториалните пактове. Ламберт Бернишовой, координатор на ЕНП. Добре дошли в дома на демокрацията. Благодаря. Е, радвам се, че мога да ви поздравя с добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент. Наистина, кохезионната политика, политиката на сближаване е това, което имаме нужда, за да се доближим до извършване, до ре, е, реализираме на целите на 2020. Разбира се, финансовата е, криза ни удари, но това, за което става дума, е постигането на целите на 2020. Това го казаха всички оратори и това наистина е така. Териториалните пактове са важни. А, изграждането на мрежи е това, което искаме да се постигне в Европа. Ние в Европейския парламент желаем това. Но някои места в Европа все още има хора, които си мислят, че това е за по-богатите региони по отношение на конкурентно способност, по отношение на добавена стойност и така нататък. Не, не, не, не става въпрос за това богатите да стават още по-богати и силните още по-силни. Не, трябва да гледаме финансовото състояние, за да можем да финансираме енергетиката, транспорта, борбата с климатичните изменения. Европейския парламент не иска индивидуални успехи, а, хоризон, а хоризонтална политика, която взима предвид и подпомага всеки един регион на територията на Европейския съюз. Различни комитети и комисии подчертаха това, включително комитета на регионите. Парламента трябва да участва 100%, защото политиката на сближаване е неговата политика. Благодаря. Благодаря за изказването. А сега обратно комитета на регионите. Карл Хайнс Кла председател на социалистите в Комитета на регионите. Благодаря ви, господин председател. Преди 15 години, когато дойдох за първ път в Комитета на регионите, моят най-близък приятел ме попита, и «Е, защо отиваш там? Защо го правиш? Отиваш в Брюксел? И аз му отговорих следното. Европейският съюз отговаря за най-големите постижения в Европа и е виновникът за най-доброто, което сме постигнали ние в Европа. След двете световни войни той изгради основата на европейското съжителство. Вече конкуренцията беше, сътруд... Е, е, беше сътрудничество, а не конкуренция и връжда, която води до войни. Така че а, кохезията, сближаването в Европа са най-важната политика. Няма по-важна политика в Европейския съюз от това. А, комисар Хан отговаря за най-важната политика, за регионалната политика и сега е възможно най-доброто време да оценим, че а, регионалната политика, политиката на сближаване са най-важни, когато има криза. Брюксел трябва да внимава силно, а за да не се превърне в това, което е а, столицата Вашингтон и нейната ти парти, която а, придобива все по-странна роля. Нека да не бъдем като Вашингтон в САЩ. Ако искаме да бъдем различни, ние трябва да имаме политика, която наистина да сближава хората. Политика, която да работи срещу финансовата политика, срещу економическата политика – все още сме с най-висока степен на безработица от 1990 година до сега. Политиката на сближаване не трябва да служи на богатите, а на бедните и на трудещите се. Ето това е от което се нуждаем и ние се нуждаем от него сега. Ако успеем това да постигнем, да приключвам. Ако можем да направим това, хората ще гледат с много добро око на Европейския съюз и откритите дни са наистина чудесна възможност за постигане на успех в тази насока. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на представител на Европейския парламента Рикардо Котес Ластра от Комисията по регионално развитие. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие да бъде днес заедно с вас, днес след обед, за участие в най-важния европейски форум, който обединява различните региони, за да можем да споделим общите си проекти и да споделим личните си впечатления. Искам да използвам тази възможност, за да кажа нещо съвсем ясно. Политиката на сближаване е изключително важна за растежа и развитието в Европа. Когато говорим за бъдещия бюджет, трябва да имаме предвид, че политиката на сближаване е политика на развитие, а не нещо, което само харчи пари. Кохезионната политика насърчава устойчивото развитие, тя е проява на европейската солидарност, тя допринася за заетост, научни изследвания, иновации, транспорт, промени в климата, борба срещу бедността. Всички тези въпроси са изключително важни, когато говорим за растежа и развитието в Европа. Нищо не може да се постигне без участието на европейските региони. Вие сте тези, които сте най-близко до гражданите. Вие сте тези, които можете да промените обществото. Затова е важно да отстояваме кохезионната политика и да не се допуска ренационализация на тази политика. Трябва да направим това, защото тя носи добавена стойност – и тя засилва нашата видимост. Политиката на сближаване е едно от основните средства на разположение на Европейския съюз. Следва също да имате предвид и важната роля, която играят регионите. Следва също обаче да имаме предвид и ролята на гражданското общество. Имам предвид децентрализацията, управлението на различни нива. Всичко това е важно, ако искаме регионалната политика да бъде успешна. Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на Лукас, който е председател на групата АЛДЕ, който е също и ръководител на градския съвет в Ливърпул. Благодаря. Добре дошли на всички от името на групата на АЛДЕ в Комитета на регионите. Доклада за политиката за сближаване все още не е оповестен, но има разговори относно неговото съдържание. Някои добре осведомени, други не, не толкова добре осведомени. Ако това, което се чува за този доклад, е, е вярно. Има градове и региони, и то не малко, които ще бъдат живо заинтересувани от неговото съдържаване. С удоволствие, с радост чух това, което каза председателят на комисията Барозо, че нашите цели в, комите, в политиката на сближаване няма да се променят и регионите ще бъдат част от дискусиите и онези, които не, нямат до сега преходен характер, ще станат такива. Някои от тези региони сега, обаче, господин председател, преживяват сериозни трудности, защото през януари едната година тяхната способност да привличат инвестиции ще се намали защото това, което дават на фирмите, които инвестират в тях, няма да бъде вече е, толкова значително. Причината е много проста. Ако искаме да имаме е, кохезионна политика, е, която не се свежда до някакви подеяния, тогава ние трябва да дадем възможност на регионите сами да си помогнат а, защото имаме нужда от работни места а, е, и за нашите граждани растеж на економиката. Работа и растеж. Това трябва да бъдат двете главни цели на политиката на сближаване. Лисабонската стратегия се провали, защото никой не я при, припозна за своя. Нито регионите, нито градовете, нито селата в Европейския съюз. Ако искаме стратегията 2020 да сполучи, трябва да я припознаят като своя тези, които живеят в тези, всички тези места, които работят там, които ги управляват. Това е защото гражданите трябва да бъдат част от този процес. И както това бе посочено, това е така. Защо? По-накратко казва председателят. Това е така, защото политиката на сближаване е активното лице на Европа, лицето, което виждат нашите градове, нашите региони. Без това лице Европа ще изчезне, нашите граждани няма да знаят какво значи Европа за тях. Именно за това бих искала да ви помоля да помислим как е, да направим така, защото нашите региони, нашите градове, нашите земеделски райони да станат част от тая политика. И от моят е, регион в е, северо-запада се каже пак две думи. Растеж и, и, и работа. Растеж и работа. Само това може да помогне а, е, да постигнем по-добър живот за нашите граждани. Благодаря. Само две думи, които се надявам да не отнема повече от две минути. Господин Яйце Заякала има думата от Комитета на регионите. Уважаеми членове на парламента, уважаеми членове на президиума, а добре дошли от името на европейските земи. Ние вярваме, че стратегията Европа 2020 може значително да повлияе върху укрепването на Европа. Но дали това ще стане? Ами това зависи от ангажирането на основните играчи в нейното приложение, нейното реализиране. И ако трябва това да стане, а тези основни участници трябва не само да знаят, че това е важно, но и да са въоръжени с адекватни инструменти. Териториалното сближаване е втората много важна точка. Това би довело до ангажирането на всички управленски нива в въпросното начинание. Знаем, че политиката на сближаване е до голяма степен местна политика, което означава политика, в която са пряко ангажирани регионалните и местни власти. Економическото сближаване също е изключително важно, защото чрез укрепване и развитие на економиката в отделните е, региони а, и използването на ресурсите по подобаващ начин може само да увеличи економическия ни потенциал и съответно резултатността на економическата ни действия. Ня... Вече някои от преждеговорившите казаха, че градовете а, доминират твърде много, защото там са ресурсите, но ние трябва да вземем сериозно предвид спецификите на всеки регион в Европейския съюз. Например, регионалната политика за производство на храни е изключително важно. За хората от местната власт много важно е развитието на селскостопанските региони, което означава подходящи инструменти да бъдат разработени и дадени в ръцете на местните власти. 30 милиона човека са ангажирани в селското стопанство. Представете си колко важно е това. Политиката на сближаване, дами и господа, трябва да вземе предвид хората, живеещи а в отдалечените селца на нашия съюз. Благодаря. Благодаря ви много. И сега... сега отново към Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Карин Каленбах има думата. Благодаря ви много. Поздравления за организирането на осмото издание на Дните на отворените врати. Аз участвам в тях отдавна. Била съм член на регионален парламент, на местен парламент. Считам, че трябва да работим на всички е, нива за подобряване на е, живота. Регионите, местните власти са най-близо до хората. Именно там може да се подобри качеството на живота. Но без е, финансиране от Европейския съюз, това ще е трудно. Затова искаме всички да бъдат ангажирани в политиката на сближаване. Тя е толкова важна, защото подобрява качеството на живота, подобрява конкурентоспособността на Европа. Следва да подчертаваме непрекъснато, че средствата вложени в политиката на сближаване не са подаяния за регионите, а както каза и комисария Хан, Важно е да се започне работа там, където съществува талант, там, където е необходимо да се намалят дефицитите. Подкрепата за регионите е подкрепа за тяхното развитие. Добре развитите региони обаче не трябва да намаляват вече постигнатите високи стандарти. Европа трябва да е нещо осезаемо за всички региони. Ние трябва да можем да покажем а, на хората къде се инвестират средствата, къде съществуват нови възможности за образование, за работни места. Ние искаме Европа, която да бъде съвместно финансирана. Държавите членки ще осигуряват нужните средства само ако техните избиратели са убедени, че Европейския съюз води а, до добавена стойност. Благодаря и за организираните 130 семинара. Благодаря. Аз не се наложи да ви прекъсвам. Сега давам думата на Марко Маркула, представител на регионален съвет от Финландия. Благодаря, господин председател. Скъпи приятели, скъпи участници в е, дните на отворените врати. Политиката на сближаване е, се основава на сътрудничеството между регионите, но също така на смелостта на е, регионите да прегърнат всичко ново. но между желанията и реалностите съществува голяма пропаст. Знаете, че ние всички имаме своите политически разбирания, своите политически позиции, но необходими са ни конкретни действия, за да може да изпълним предначертанията на програмата 2020. Вече знаем, че имаме доста полезен опит, който може да бъде използван. Комисарят Йоханес Хан сподели с нас своето виждане за бъдещето на регионалната политика и политиката на сближаване. Не всички могат да се занимават с научни изследвания. Важното е това, което вече е било постигнато, да се превърне в реалност, да се използва на практика. Необходима ни е кристична маса, за да може Европейския съюз да, да стане привлекателен за онези, които искат да инвестират в иновациите и то в най-радикалните новости. Но Имаме вече примери в това отношение. Имаме интелигентния транспорт, приложите е, изследвания, които дават радикални резултати в Европа, в която живеем днес. Благодаря. Благодаря и аз. Благодаря и аз. От Хелзинки до Дункерк чухме, а сега Мишел Дюлюбо. Господин Долевар, имате думата. Започвам отново, като си включваме микрофона. Всички са съгласни. Всички, абсолютно всички. Е, са, в тази зала всички са съгласни, че не, относно ролята на местните общности, ролята на политиката за сближаване. Преди няколко дни празнувахме 20-та годишна на Интеррек. Всички бяха съгласни за неговата роля. Вече от 20 години работим за постигане на тези цели. Но знам, има комисари, които, които нямат никаква представа за всичко това. Знам правителства, които нямат никаква представа за това. Какво да ренационализираме ли тази политика? Значи това, което говорим тук, а, трябва да излезе извън а, тази зала. Трябва да убедим не себе си, ние сме убедени, трябва да убедим онези навън, които ни слушат. А, а, колегата от НП а, а, каза и показа как нещата еволюират, защото утрешна Европа се изгражда в, от териториалните общности. Тя ще бъде демократична, защото ние като граждани ще видим резултатите на място. И още нещо. Нека използваме дните на отворените врати, за да говорим на външния свят. За да може да убедим много повече хора, че онези, които са събрани тук, в тази зала, имат да свършат още много работа. Благодаря. Благодаря много. Следващите три оратора са извън Брюксел. Първият е от остров Ветре, Италия, Масимо Бело. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дните на отворените врати са важна възможност за гражданите и регионите в цяла Европа. В този контекст считам, че градовете са изразители на основните показатели за консолидиране на сближаването. Има редица инициативи, които приветствам. Например, конвента на кметовете за устойчива енергия. Той беше сключен през май на настоящата година. Тогава аз направих предложение към комисията да имаме такъв конвент на кметовете и за политиката на социално сближаване, пакт за отговорностите за активното ангажиране на всички градове, тъй като чувам много да се говори за регионите, но все пак общините са основните градивни елементи. Европейският бюджет е израз на европейската солидарност. Той е важен механизъм и политиките след 2013 не трябва да бъдат подценявани общинските власти силно желаят да бъдат включени в всичко това и след 2013 година. Ако има проблеми, както често се случва, тези проблеми трябва да се превърнат в възможности. Благодаря. Благодаря много. Бих искал да се обърна към един наш гост от САЩ, Ейдриан Петреско. Той е професор в Университета на Мериланд в САЩ. Имате думата, господин професоре. Благодаря наистина много любезно от ваша страна. Благодаря на всички председатели и заместник председатели аз преподавам в университета в Мериланд, преподавам в Германия, а роден съм в Румъния. И ако трябва да кажа откъде съм, Моето име идва от един регион на юг от Дунав, от България. Моята дъщеря казва, че аз съм от цял свет по-малко, тя беше на 6 години, когато направи списък на страните, с които е свързана. Моят е, родина е света. Е, Томас Пейн го е казал това много-много отдавна, преди векове. Това е велика инициатива, но мога ли да смятам, че регионите са комплексни, адаптивни, е, приспособяващи се системи, които да предоставят зелена светлина на всички а, идеи, Хайде да престанем с поставяне на нови бариери. Нека да започнем най-сетне да ги махаме. Толкова много хора са събрани тук и говорят за инициативите отдолу, а, за това, че трябва да се излезе от м, скафандъра на Брюксел. Дайте да направим нещо. А, това дете, което написа това, което ви прочетох, беше на 15 години преди 6 години. И а, аз предложих на директор на училището, хайде да направим заедно с децата нещо по отношение а, на а, екологичната енергия. Тогава директора ми каза, не може, защото не е включено в учебната програма. А в Белгия, ако попитаме децата а, в училищна възраст, ранна училищна възраст, а, какво знаят за зелената енергия, какво смятате, че ще ви отговорят? Нищо няма да знаят. И така, господине, благодаря, че ми дадохте думата. Да, може ли да си направите трите предложения бързо? Национална служба за парковете в Европа. Същото което съществува и в САЩ. Музей за децата във всеки град, за да може творчеството на децата, които ще започнат да работят след 2020 година, да се развива. Може ли да имаме една също да, се сре, да създадем едно място за срещи, което да се сменя. Нека следващия път да се срещнем в юг, в България, там откъдето произхожда името ме, а после откъдето съм аз. Благодаря ви. Да, аз мятам да бъда е, с еднакъв подход и към изтока, и към запада. И затова сега ще дам думата на професор Сергей Отоболевски от Московския университет. Да, благодаря ви. Добре произнасяте името ми. В Русия се води дълга дискусия дали можем да използваме регионалната политика на Европа или не. Има различни мнения. Ние трябва да отчитаме вашия опит, както положителния, така и отрицателния както и общия подход, че регионалната политика е, е политика за години напред и че регионалната политика е независима политика, като външната политика, като економическата политика и прочие, и прочие. Освен това, трябва да отчитаме опита, както и научните постижения – и всички трябва да са запознати с това, което се случва в останалите страни. Ние имаме добри специалисти, но трябва да създадем не с хора, които пишат, а с хора, които а, да наблегнем на хората, които четат, както на регионално ниво, така и в рамките на общините, за да може да се споделя свободно опит. Имам едно предложение. Нека да променим името на дните на отворените врати. Защото ако пет са дни на отворените врати, две са затворени. Може би да говорим изобщо за години на отворените врати. Благодаря. И сега, както казахме, хубаво е да излезем от брюкселският балон но ние все пак сме гости на Европейския парламент, така че добре е да помолим един а, член на Европейския парламент от а, групата на АЛДЕ, Майкъл Тюре. Господин председател, а, уважаеми дами и господа, Немалко се каза за структурната политика и политиката на сближаване. Очевидно ние сме изправени пред големи предизвикателства. Преживяваме криза и тази криза удря а, европейските граждани. А, имам опит и като кмет, и като член на регионален парламент, че именно регионите трябва да се справят с тези трудности. Повече от когато и да е било преди структурната политика и политиката на сближаване, трябва да прави, направи по-голям принос за преодоляване на кризата. Но какъв принос може да направи регионалната политика за стабилизиране на макроекономиката? И именно тук е мястото на конкурентоспособността. Трябва да обърнем внимание на конкурентоспособността. Средствата са ограничени и за това структурната политика и политиката на сближаване трябва а, да се осъзнае това. Те са най-близко до а, а, там, където се раждат новите идеи. Огромен процент от предприятията в Европа са малки и средни предприятия, но много малка част от тях участват пълноценно в единния пазар. И затова е необходимо преразглеждане на структурната политика, за да се използваме по-добре от способностите, от потенциала на регионите, възможностите за трансфер на технологии, използването на потенциала на университетите в отделните региони и така нататък. Необходимо е да помогнем по-ефективно на тези региони, които нуждаят от това. Балдийската а, стратегия, Дунавската стратегия, всички подобни инициативи предлагат една нова платформа, която ще даде възможност да се възползваме от всички тези умения. Им, има ли още някой, който иска да се изкаже? Да. А, дамата в, в синята рокля, в синята дреха. Представете си, ако обичате, Мартин Девено, аз съм от Франция, а, представлявам една мрежа, която се казва мрежата на местните пактове. Ние сме убедени в, убедени в необходимостта да се тръгне отдолу нагоре. Тоест, именно отделните е, части, отделните територии на Европейския съюз могат да помогнат за решаване на проблемите. И сътрудничеството между гражданското общество и местните общности а, трябва да се организира по-добре. Имам претенцията да представлявам тук гражданското общество. А, трябва да се научим как да разговаряме с гражданското общество. Много се раждам, а, че а, се говори тук за излизане от този балон на Брюксел, защото всички носим а, споделена отговорност. Затова трябва да видим как заедно можем да намерим отговорите или най-малкото елементите на общият отговор, така че да може гражданите да се уверят в качествата на нашият е, отговор. Отговор, който отговаря на техните нужди. Нека се опитаме как е, а, да поемем тази споделена отговорност, да я споделим с е, самите граждани, които трябва да дадат своя принос. Благодаря. Ако има още някой, който съвсем накратко може да се изкаже, не виждам никой да, да вдига ръце, с изключение на фотографа. Други желаящи не виждам. Има ли там някой, който вдига ръка? Да. А, съжалявам, че не ви видях веднага. А, а дамата с а, в, тъмно облечена. Благодаря, аз съм Джозефин Рампола, аз съм от Сицилия. Аз съм тук а, по случайност, но искам а, да кажа, че поддържам непрекъснат контакта с а, хората, които са без работа, особено сред младежите в Сицилия. За тях Европа е много далечно понятие. Те се учат, те завършват училище, получават магистърски семени, правят всичко, което е по силите им, но не могат да получат работа. Не става дума за малък процент от хора. Когато се срещнем лице в лице с това, през което те преминават, за да намерят работа, бихме могли да, да кажем, че почти в 80-90% от случаите младите хора в нашия регион не разполагат с работни места. Радвам се действително, че днес съм тук, защото, по мое мнение, тези дни на отворените врати, както беше споменато и по-рано, трябва да бъдат по-близко до регионите, по-близко до части от Европа, които са толкова отдалечени. Сицилия е един от тези региони. Аз бях изненадена днес. Италиански политици, които непрекъснато се явяват по телевизията и казват какво трябва да се направи в Италия, но днес, когато имат възможност да кажат нещо, просто останаха и се излязоха от залата. Аз не съм никой, но знае какво се случва в повечето части на Италия. А Сицилия, където живея, за мен това е място, което е втора моя родина. Аз съм от Месина и искам да ви кажа, моля ви, говорете конкретно, действайте конкретно. Думите не помагат за младите хора или за когото и да е друг гражданин. Time for one more. Anybody? Имаме време само за още един. Има ли някой желаещ, ако обича, ако има такъв, да дигне високо ръка, за да се види? Да, заповядайте. Последен ще имате думата. Yes, Нелсон. Бях кмет и бях и член на Комитета на регионите. Чувате ли ме? Да, чуваме ви добре в продължение на 11 години и всеки път се радвам, че има възможността да се срещнем на откритите дни. Но, както и каза Мишел Далаба, а, ние сме съгласни. А, политическите партии, а, комисията, комитета, Европейския парламент, всички ние сме съгласни. Но ние трябва да убедим хората извън нас тук. Да си помислим за периода след 10 години – как ще звучи диалога между Комитета на регионите и Европейската комисия по въпросите на политиката на сближаване. Но, а, например, шведското правителство не направи нищо, а за да се срещне с нас от регионите, от местните а, органи, а, за да разискваме политиката на сближаване. Е как ще стане една по-добра политика, ако тези, които знаят и за които е политиката, не участват? Да, благодаря. Данута, преди да ти върна думата, бих искал да поканя госпожа Бресо и комисар Хан да ни дадат съвсем накратко своите впечатления от днешния следобед. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Две забележки. Първо, тези дни на отворените врати, открити дни, както искате ги наречете, ни дават възможност да съберем да обменим опит, да заредим акумулатората си. Разбира се, ние сме изправени пред различни проблеми в регионите, от които представляваме. Но 260 подобни инициативи е, са част от тази организация. Но това са неща, които идват отдолу, не се диктуват от Брюксел. Хората сами поемат отговорността за тях. Те ги уреждат и те участват в тях. Това първо. Второ, Мишел Дебар и други много правилно изтъкнаха. А, ние сме обединени, но но някои места в Европа има някои, които не са убедени в тази необходимост. Понякога има хора, които са на отговорни постове в националните правителства и те трябва да бъдат поощрени да общуват по-тясно с регионите, с гражданите, пък и с Европа, ако щете. Така че нека да се възползваме от следващите няколко дни, за да обменим опит, да поговорим и да се върнем по домовете си укрепнали, по-уверени, че ще може да обединим гражданите зад нашата регионална политика. Госпожо председател. Мога да кажа, че днес всички сме съгласни. Спомням се, когато започнаха дебатите по политиката на сближаване, бяха изразени много съмнения относно това доколко трябва да се запави за целта за подобряване на конкурентоспособността. Но сега всичко това се оказва оправдано. Виждаме и първите резултати. Нещата не са приключили. Дебата за политиката на сближаване винаги ще присъства. Дните на откритите врати, са място, където да се дискутират въпросите. Това е една възможност да се говори за това какво вече е свършено и какво трябва да бъде направено в бъдеще. И всичко това да бъде преведено на езика на конкретни подобрения, тогава, когато се завърнем от дома. Ангажирането на хора от гражданското общество, тези 6000 души, които са тук и представляват местните власти и гражданското общество. Знаете, че политиката на сближаване е политика на партньорство, свързана с развитието по места и в нея участват много заинтересовани страни. На следващо място, предвид на подобряване на метода на дните на отворени врати и приобщаването на повечето хора, не само тези, които са в Брюксел. Ние организираме такива събития и по места. Повече от 260 подобни срещи са предвидени и те са свързани с дни на отворените врати по места. Това е форум, на който може да се обсъди какво е свършено и какво предстои да се направи. Ние трябва да обсъдим какво се прави по места, за да могат хората да разберат какъв е приноса на Европейския съюз. Тези средства не падат от небето. Те са неразривна част от общия европейски проект и от способността на Европа да реализира проекти за години напред, без да съкрещава финансирането, което понякога се а, случва по места, защото дългосрочните проекти не могат да бъдат реализирани, тъй като някакъв етап се спира финансирането има. Ние трябва да видим каква е добавената стойност на Европа при реализирането на проекти по места. Искам да приканя всички, които все още не са го направили, следващата година да организират събития с участие на гражданското общество, на економически и други субекти по места. Аз чух за казаното за Сицилия. Няма да навлизам в подробности на това, което се случва, но считам, че е право и задължение на гражданите да подвеждат под отговорност политиците за изразходването на средствата, има огромни средства, които са заделени за развитието на Сицилия. Данута Хъвнер има думата. Имам привилегията и удоволствието да кажа няколко заключителни ремарки след тази толкова интересна първа дискусия, след следващите три дни, вие ще имате достатъчно време а, да обмените богатия си опит и идеите а, вече а, се, се вижда как растат, обаче трябва да изкристализират, защото именно това е основата на политиката на сближаване. А политика, която ще позволи социално, економическо и политическо а, обосновано сближаване, защото регионите трябва а, да, да постигат а, висока степен на раз, растеж, тъй като нашите граждани имат много високи очаквания а, към всички нас и към политиката на сближаване. А ако искаме да бъдем наистина високо конкурентно способни, ние сме длъжни да направим това регионите и градовете нямат нужда само да се изправят пред предизвикателствата на вътрешния пазар или на общата а, валута, а да се справят с глобалната конкуренция. Аз вярвам, че трябва да се вземе предвид кризата на териториално ниво. защото а, всеки един регион, който успее да повиши равнището на живот на своите граждани, очевидно прави нещо, на което трябва да се обърне внимание и да се концентрират усилията върху това да бъде подпомаган и по-нататък и освен да се, това да се приложи опита му и при другите. Не е лесно, не може за една година да се постигне а, а, толкова висок растеж, но всяка година е важна за постигане на сериозна стъпка по отношение на растежа. Ето защо е, оценката на териториалното развитие и резултатите от него трябва сериозно да бъде взета предвид. Също така има и аспекти на а, градоустройственото развитие, което също е много важно. А, поредица от политики бяха упоменати от а, ораторите по време на дебата. Някои от вас говориха за премахването на бариерите. Да, териториалното сътрудничество е именно един от инструментите, който може да премахне бариерите политиката на сближаване ще ни а, изпрати още по-напред. Винаги трябва да помним, че това е политика, която насочва и в правилна посока по управлението във всички части на Европейския съюз а, в инвестиционна сфера, в сферата на подпомагане чрез инвестиции на развитието. Между, а, всички фондове трябва да бъдат използвани не по-отделно, а и по, а, заедно, тъй като между тях, когато има връзка, а, ус, резултатите са много по-високи. Приоритетите от европейски мащаб са предизвикателствата на 2020, но също така и а, адаптирането към териториалните специфики. Европа трябва да постигне своите цели, но трябва да върви и по-нататък, намирайки нови форми а, за финансиране на своите инвестиции политиката на сближаване вече натрупа доста опит в това отношение. Филип Мейстат упомена някои от основните характеристики на този опит. Обаче в бъдеще, в бъдеще е необходимо да се прилагат и новите инструменти по отношение на инвестициите. Реформата от 2006 година и опростяването, направено през 2008 и 2009 година, прокараха пътя към по-лесно достъпната и по-реалистично приложимата политика. Скъпи колеги, аз смятам, Всъщност бих искал да коментирам това, което каза Лукас. Преди пет години, когато се строеше Шарлеман, ние взехме решение заедно а, да а, заведем Лисабон до нивото на общините, местното ниво. Европейската регионална политика държи отговорни всички, а, които а, имат нещо общо с организацията и осъществяването на политиката на сближаване, а това е най-важното. най-важните флагман, флагманските или основните инициативи по а, два, стратегията 2020 а, е, е, нещо, което само може да помогне развитието. Да, казахте за регионалните пактове. Е, това е много добра идея и инициатива. И накрая бих искала да кажа, че разширяването, протягането на Европа извън границите на основните центрове за управление не само помага на гражданите на Европа, но помага и а, на Европа да стане още по-голяма. Приключвайки, искам да ви пожелая една много ползотворна седмица, защото има много работа, която трябва да се свърши извън а, тази зала но ние трябва да говорим с тези, а, които знаят и тези, които не знаят, що е то регионална политика. Нека да говорим с тях и нека да превърнем политиката а, на сближаване на пълно реална и осъществима за европейците, за да бъде Европа по-добра. Искам да ви благодаря отново за търпението, че останахте с нас и участвахте толкова активно в дебатите. Радвам се, че имахме и такива чудесни оратори а сред нас. С това, благодарейки ви, закривам заседанието.